So, ladies and gentlemen. Дами и господа, за мен е удоволствие да открия следобната сесия за днес. Първо, относно заседанието на координаторите от тази сутрин – Имаше искания за вписване в дневния ред. Координаторите си отбелязах актуализирания дневен ред за заседанието на комисията на 10 и 11 юли. и решиха да приложат процедура за спешно разглеждане на петица 578 от 2017 година. Становища и доклади, доклади социалистите и демокрациите относно становището за Европейската стратегия за хора с увреждания. Имат, също така има становище по годишния доклад за основните права в Европейския съюз. Три искания имаше от политически групи, които бяха приети. Относно въпроси от частта Б, решенията ще бъдат отразени в писмения документ. Колегите също така обсъдиха въпроса за посещенията и изслушванията, особено посещението в Торонто. Има актуализация за това посещение за установяване на фактите. Също има програма за посещението в Ларнака в Кипър през септември месец. На 22 и 23 май пък имаше посещение в Испания. Интересна информация бе изнесена относно тази мисия за установяване на фактите както и беше взето решение относно изслушване относно лицата без гражданство, което да се проведе на 29 юни. Координаторите също така и решиха как да продължат работа по петиция 547 от 2016. Обсъдиха и плана за действие за еднаква перспектива от гледна точка на половете. Е, обсъди се и е, резолюцията за основните права на временните работници. Също така председателя на съвета на председатели на комисии представи отчет по този въпрос. Сега а, откривам дискусията относно новите петиции. Приветствам вносителите на петиция 164 от 2017 година. Вносителя на петицията е Ан Клуид от Обединеното кралство. Сега давам думата на носителя. Welcome and please the floor is yours. Заповядайте. Моля да си включите микрофона. Благодаря, господин председател, за възможността да съм тук, за отправената покана. Искам да споделя с вас някои е, лични подробности относно е, петицията относно петицията ми. През 75-та за първи път внесох петиция в Европейския парламент от страна на Обединеното кралство. Група жени от Кардив внесоха петиция за равни права между мъже и жени в Европейската общност по това време. Бяхме посрещнати с голям ентусиазъм, защото това беше първата петиция от Обединеното кралство много от тези жени бяха мои приятелки. И решихме заедно да внесем тази петиция в парламента. Когато през 79-та година станах член на Европейския парламент, първо бях член на Комисията по социални въпроси и заетост и е, през 75-та година бе прието законодателство като част от политиките на Европейския съюз. Така че имам история в работата си с Европейската общност за да се постигнат някои от нещата, които, към които сме се стремяли. И преди пет години моята партия, половината членове на моята партия подкрепи Европейския съюз, другата половина не го подкрепи. Аз бях включена в списъка на тези, които не подкрепих Европейския съюз, но две години по-късно си промених мнението и искам да кажа колко хубаво е човек да може да си промени мнението, ако нещо го наложи. И това въжи за всички. Само, че е, тогава е, имах много проблеми с моите колеги. Тогава лейбаристите бяха разделени на две. Половината бяха за, другата половина против Европейския съюз. И си спомням, че написах един текст по въпроса, защо си промених мнението. И един мой колега ме срещна в Брюксел и ме посочи с пръст и каза, ти ти си изгубила а, изборите заради, а, заради теб изгуб, а, е, губим изборите. Лейбър ще загуби изборите. И аз а, И аз тогава попитах колко членове от моя регион Хилхед има избрани. Но така или иначе по това време мненията бяха силно поляризирани. И когато се противопоставяхме на членството в Европейската общност, ние тогава говорихме за планини от захар, от, от масло, за общата селско-стопанска политика, която субсидира продукцията или за, говорихме за дъмпинга на световните пазари. И е, отнеха много години преди да се развие социалната глава, правата на работниците и равенството. Нямаше европейска екологична политика също така. Но след няколко години, в които работих с колеги от всички други страни, особено в групата на социалистите в Европейския парламент, работихме за една политика, която всички искаме да се приложи на тело. Така че за мен работата с хора от други страни е изключително полезно начинание за едно по-добро бъдеще, за работа, за сигурност и за права на работниците. И не смятам, че това се е променило. Аз бях член на този парламент от 79 до 84 година. С интерес проследих неговото развитие. Той сега има повече правомощие и това е много добре това е до голяма степен и благодарение на националните парламенти. Едно време си мислихме, че Европейския парламент няма да има никакви правомощия, докато сега има големи правомощия. И е, нашия е, премьер Тереза Мей в Камерата на общините е, трябваше да й се припомни, че трябва да взима много на сериозно Европейския парламент в процеса на преговорите, защото Европейския парламент има огромни правомощия. Особено правомощието в окончателния етап от преговорите и правомощието за налагане на вето. Знаем от ООН колко голямо и важно е това правомощие за налагане на вето. Още не сме стигнали до този етап, но вие имате такова правомощие и може да го оправомощите. Така че припомних лично това на госпожа Мей казах, че Европейския парламент ще е важен за е, установяването на окончателното споразумение за оттеглянето и че Европейския парламент и е, въпреки че не участва пряко в преговорите. Той ще получава редовна информация за това как протичат те. Съвета също ще информира парламента постоянно и ще трябва да има просто мнозинство в парламента за одобряване на споразумението за оттегляне на Обединеното кралство това одобрение от страна на парламента е важно и е политически лост за оказване на въздействие върху самото споразумение. Предполагам всички сте получили екземпляр от моята петиция. В нея се разглеждат три притеснения, свързани с разпоредбите на Лисабонския договор, особено член 10, параграф 1.3, в който се казва, че всички граждани на Европейския съюз имат правото да участват в демократичния живот на съюза. Аз изтъквам, Разбира се, вие ще разгледате основанията за защита на европейските граждани, работещи в Обединеното кралство, както и гражданите на Обединеното кралство, работещи в Европейския съюз. Ще е, помислите да дадете възможност на гражданите на Обединеното кралство за да, да гласуват по всяка е, договореност за преглезит след приключването на преговорите. И също така ще обсъдите тези ключови въпроси, за да повлияете на Европейския съвет и на комисията, за да можете е, да, да поставят тези въпроси като приоритет в преговорите. И в моята петиция предлагам Европейския парламент да покани министър-председателя на Обединеното кралство да е, се обърне към парламента по тези въпроси, да отговори на въпроси е, по е, важните теми. Казвала съм го вече в британския парламент на Тереза Мей. Попитах я дали е, би се е, дали би се съгласила да отговори на такава покана от Европейския парламент и нейният отговор беше, че още не е получила покана, но че много внимателно би помислила по този въпрос. Така че бих е, ви призовала да продължите по тази посока. Следя някои от дебатите тук и мисля, че вие много правилно откроявате важните въпроси, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Моя избирателен район, току-що излизаме от предизборна кампания, и повечето от хората, които представлявам в Южен Уелс, е, гласуваха за излизане от Европейския парламент, но това не се отрази на моя резултат на изборите. Аз разбира се съм за оставане в Европейския съюз. Това не се отрази на резултата от изборите. Напротив, е, мнозинството ми беше от 61% от, общите, от общия брой гласове, така че имах мнозинство, нямах проблем с хората. Може би Две трети от тях биха гласували различно на референдума, но по време на изборите хората ми казаха, големи е, работодатели в Южен Уелс, като Форд и други компании, изразиха притесненията си е, пред мен от е, излизането на Обединеното кралство. Също Panasonic, голяма международна компания, каза, е, нейният председател ми каза, че е силно притеснен от е, напускането на Обединеното кралство. Това са само част от нещата, които са ми казали. Веднъж си купих цветя от цветарница на пазара в мой избирателен район и се заговорих с продавача, човек, който не познавах, и се оказва, че е италианец, живял в Уе, живеещ в Ле, Уелс от 15 години. Той ми каза, че е много разочарован Попитах го защо. И той каза, ами защото сега хората ми казваш, ще се прибереш у дома, нали така? Ще напускаш тази страна, ще си ходиш у дома. Той ми каза, аз живея тук от 15 години и това е моят дом. И той не е от Обединеното кралство и очакванията да се върне у дома го притесняват силно. Така че тези притеснения съществуват, засягат връзките на хората. В Обединеното кралство има много по-малко медицински сестри, е, работещи сега, които са наймани на работа сега, в сравнение с миналото. А, има търсене на такива. Мога да ви разкажа още много такива истории, но а, председателя ми дава знак. В заключение ще кажа само, че продължавам да вярвам, че през 2017 година сме по-добри заедно. Унези, от които ще празнуват ако напуснем е, Европейския съюз, особено някои личности, които са добре познати в Европейския съюз и конкретно в парламента тук, както и някои работещи в сферата на климата, нямат намерение да изградим едно по-добро бъдеще, особено за най-уязвимите в обществото. Така че за просперитет и за сигурност за всички, ако искаме економика и общество, което да е в интерес на всички, не само на някои, ние ще сме по-добре, ако останем в Европейския съюз. Благодаря ви. Much, Благодаря. Ако позволите, ще продължа на унгарски. Köszönöm szépen ezt a ö, kedves fölvezető szöveget. Благодаря ви за уводните коментари. Аз като председател на комисията аз нямам право да изразявам лично мнение, но ще направя изключение в този случай и ще кажа, че ако има някаква нация и лице, е, ако някой може да промени това решение, това са е, британците, Обединеното кралство. Вие бихте могли да анулирате това а, решение. Желая ви успех а, в а, това все пак, ако постигнете това, че една част от е, изби... Е, гласувалите е, против за се промени в обратна посока, би било добре. Вие сама казахте, че сте променили мнението си преди години но ние много бихме се прибрали да остане, но това могат да решат само британците те трябва да работят сами. Затова ние можем да им помагаме, да ги подкрепяме, но това е решение, което могат да вземат само е, гражданите на Обединеното кралство. Колкото до петицията, Комисията по петиции на Европейския парламент е за това гражданите на Съюза да е, предложат някакъв е, форум, ние е, усещаме това настроение, ние следим мненията, настроенията на хората и наистина е, има сериозни опасения относно резултата от това решение. Е, ние не можем обаче да вземем окончателно решение по която и да е от тези петиции преди да приключат преговорите по Брексит. Затова ще ви предложа да оставим открита е, тази петиция. Ние ще изслушаме тревогите на, на британските граждани, тъжденията на британските граждани и ще изчакаме резултат от преговори. Ние ще ви обещаваме подкрепата си е, в целия този процес на преговори до 2019. Е, отбелязахме си това, което казахте е, и което, колкото до Тереза Мей, да, също си взехме бележка за това. Някой иска ли думата по въпроса? Благодаря. Искам само да Искам а, е, само да спомена относно другите членове на парламента, които са подкрепили тази петиция. Е, това е впечатляващо и изпраща сигнал на е, Европейския парламент, че членове от е, Британския парламент гледат на комисията по петиции в Европейския парламент като начин за отправяне на послания. Освен това, това е важен начин за общуване между националните институции и Европейския парламент. И конкретно по този въпрос диалога между Уестминстър и членовете на парламента и членовете на Европейския парламент е изключително важен. Та смятам, че е много добре, че тази петиция е внесена. Прекрасно е, че Ан е тук. И просто от гледна точка на историческото наследство, тя да е първия вносител на петиция от Обединеното кралство и продължава да внася петиции за защита за равното третиране на британски граждани в резултат от европейското членство е много важно. Това е едно огромно наследство и е добре да го знаем. Потискащо е също така това. За колегите от други страни, които не следят британските новини отблизо, за жалост няма членове на партията на власт в комисията по петиция днес. Няма членове от консерваторите, но днес съм Кралицата направи една реч, представяща програмата на правителството с малцинство в парламента и в тази реч нямаше нито една дума за равните права на гражданите. А имаше огромен дебат, както в Камерата на общините, така и в Камерата на лордовете, което почти забави цялостния процес, защото в Камерата на лордовете от страна на либералите и демократите и лейбър имаше огромна опозиция, както и не независими а, членове, които се опитаха да защитат равните права на гражданите в Обединеното кралство. И въпреки това, в следващата година в законодателната дейност няма нищо предвидено по този въпрос, което отправя ужасен сигнал за преговорите, както и ужасен сигнал а, към хората, чието животи оставят висящи, неразрешени не за следващата една година. Както казах, е, Европ... британското правителство Можеше много лесно, веднага след референдума, да направи някакво изказване по този въпрос за да даде сигурност на гражданите. Та, радвам се, че Ан е тук и че петицията е подкрепена от редица членове на Европейския парламент, но това е в пълен контраст с позицията на Британския парламент и също така в речта на кралицата няма нищо по, нямаше нищо по-конструктивно прогресивно по отношение на правата на гражданите и това е жалко. Знаете, че програмата за граждани на първо място в преговорите, това е приоритет за, Европейския съюз, така че искам да се обърна и да и умолявам британското правителство да направи сериозни предложения, които да гарантират сигурност за хората. Така че на този етап тъй като имаме представител на Уестминстър, исках да го кажа. Благодаря. Предавор. Мерси euh, президент. Благодаря, господин председател. И слушах внимателно э, вносителя на петицията, която всъщност э, обясни пътя, по който се стигне до това решение в референдума. Спомена за обмена на реплики и мисли с министър-председателя. И наистина важно е да, бъде изчу... да бъдат изслушани тези е, вносители на петиции, които идват от, е, които са от е, Обединеното кралство. Единственото, единственото, което можем да им гарантираме днес е, че до края на процеса на преговорите е, техните европейски права ще се бъдат е, зачитани. Е, е, за съжаление, само това можем да гарантираме. Да гарантираме. За останалото е, не се знае. Разбирам е, емоциите на нашите британски колеги, емоцията, с която те участват в този дебат. Ние също сме много натъжени от това решение на Обединеното кралство. глас в, по време на кампанията преди референдума също гласа и мнението на хора от други държави членки не бе, не повлия по никакъв начин, не бе е, чут. Е, имаше е, колеги, които бяха за и сред нас, разбира се, но не беше казано не се е, бъркайте е, и в крайна сметка развода е в е, ход преди референдума в дебата се включиха и европейските институции. Щеше да бъде по-убедително и повече шансове щеше да има, ако по-силно се бяхме намесили преди референдума, но ни бе казано да, да, да така да запазим хладнокръвие. Нашите е, колеги е, разбраха това, много от тях даже напуснаха тогава дебата, много е, мнозина дори от тези, които бяха за е, оставане тогава. Е, но това, което можем да направим е, сега, какво, какво може да прави комисията по петициите, да изслуша, е, да чуе е, тревогите на нашите съграждани, да има предвид това в процеса на преговори, които накрая започнаха една година след факта аз не разбирам, но може би нещо ми обяква, не мога да разбера защо трябваше една година да изтече, за да внесат е, декларацията за започване на преговорите и за напускане е, от Обединеното кралство, но това не е моя работа в крайна сметка, това си е тяхно решение. Е, е, е, сега всичките тези е, въпроси, дали да има референдум, кога да започнат преговорите, е въпрос на, на тяхна политика, която но ние сега е, трябва да е, помислим и да изслушаме грижите на притесненията на е, британци, които живеят в други държави членки или в Европейския съюз. ясна е позицията на Мишел Бърние приоритет ще имат въпросите, свързани с е, правата на е, британците, живеещи тук и обратното. Е, е и, е, както казах и тази сутрин, в тази комисия, е, може би, ще излезем с резолюция, която ще се е, фокусира върху всички тези притеснения е, за статута на европейците, които живеят в е, Обединеното кралство те имат много неща ги притесняват но разбира се, е, аз е, подкрепям идеята да останат е, отворени, открити всички тези петиции и да се вземе политическа позиция по въпроса. Благодаря. Благодаря, Бесера. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на петиционера за нейната изключително затрогваща и убедена реча. Такива срещи винаги ни вдъхновяват и ни укрепват в нашата комисия – ние сме прозорецът, който е отворен към всички граждани на Европейския съюз и европейските граждани, и британските граждани, и британските граждани, които живеят в Европейския съюз, и европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство. Ще работим докато е необходимо. И това, което беше подчертано, че става дума за доверие. Става дума за това дали гражданите имат доверие към своите избрани представители, към парламента, който също така избират към своето правителство. Убедена съм, че европейските граждани в Обединеното кралство и британските граждани, живещи извън Обединеното кралство, значително са изгубили доверие към правителството на Обединеното кралство след последните избори. И ние виждаме, че непрекъснато намалява това доверие, защото правителството на Обединеното кралство изгуби възможността дори да предложи някакви резултати. Най-малкото беше обявено, че Обединеното кралство, правителството му ще помоли гражданите на Европейския съюз да се регистрират, но това не е нещо, което е валидно основание. Преди гражданите на Европейския съюз нямаше нужда да се регистрират и не е ясно защо трябва да се промени ситуацията. Всички едностранни движения от страна на Обединеното кралство по време на преговорите няма да бъдат легитимни. И искам да спра, защото трябва да дадем думата на гражданите. Ясно е, че в Европейския парламент отразяваме и се вслушваме в притеснението на гражданите. Но тук също сме един форум не само за дебата, за декларации, за оформяне на политическа позиция. Преди всичко парламентът е законодател. Да, той е законодател наред със съвета, но ние приемаме закони. Затова тази и други комисии на Европейския парламент съвместно сме оформили нашата основа за действие и искаме да се получи ясно предложение – гражданите. На първо място това не е просто някакъв лозунг, не е нещо, което използваме от време на време. Не, това е ръководен принцип. Ние виждаме, че тези истории са истории на реални хора с, с техния реален живот. Смятам, че не само сме способни, но и сме длъжни да бъдем твърди в тази наша решителност и да помогнем на гражданите да се дадат конкретни гаранции за техните права, също така е необходимо е да се зададе необходимата основа на този процес и да се заяви ясно на Обединеното кралство, което взе това решение, че това решение е необратимо, че Обединеното кралство има възможност да мисли за своите граждани и за тяхното бъдеще в условията на един нов Европейски съюз. Ние сме на разположение, ние сме готови да го направим, защото благото на гражданите за нас е виш приоритет и ние имаме инструменти да защитим гражданите и защо. Ако не можем да решим проблемите на гражданите, тогава просто сме абсолютно безполезни. Ние получихме петиции от много хиляди граждани и също така това е доверие към нас и също така ние потвърждаваме, че сме готови да отговорим на това предизвикателство. Благодаря ви. Мютан, több jelentkezőt nem látok, akkor engedjék meg, hogy úgy zárjam le ennek a Благодаря. Има ли други желащи за изказване? Ако не, тогава бих искал да приключа, като кажа, че петицията остава открита, ще следим преговорите и по някои конкретни въпроси, когато се задвижат конкретни въпроси, ние ще съотносем и тази тема към тях. Разбира се, това са неща, които трябва да се договорят между Европейския съюз и е, британското правителство. Сега, е, петиция е, 101 от 2017, внесена от Тони Венебълс, британски гражданин. Е, става дума отново за Брексит е, и доколкото зная, е, петици, петиционер е сред нас. Имате думата, господин е, Венебълс. Да, тук сме с Роджер Касале, който е основателя на нови европейци и много активен в лобито за оставане в Европейския парламент. Трябва да кажа в самото начало, че подобно на други петиционери, е, ние гледаме на този парламент на е, нещо повече от проводник на нашите е, тъжнения. Това е една институция, която им, чието глас се чува. Смисъла на моята петиция е че е, ние гледаме на Европейския парламент като на единствената е, пряко избрана институция, следователно единствената, която може да вземе сериозна позиция по въпроси, свързани с европейското гражданство. И от Ан Клуид е, чухме какво означава това на практика и колко важно е, е важен е този парламент е, за гарантиране, запазване, опазване правата, но и статута на гражданите. Проблемът, до който се отнася нашата петиция, е следния. В договор се казва, че всяко лице, което има националност държава членка, трябва да е гражданин на Европейския съюз. Но в, в договора се казва как се, получава членство, но няма нито дума за това как се губи статут на член член. И е, именно загубата на, на този статут е нещо много оспорвано, никога не е, е, не е никъде е, формулирано ясно и от това е, непрекъснато избухват е, е, публични дискусии е, за това до каква степен е, трябва да се намесва парламента, каква е ролята на е, конституционните съдилища. Е, не смятам, че този парламент трябва да се примири и да приеме е, нико, е, че е, е, да, да постанови, че никой не може да бъде лишен от гражданство без парламентарен контрол, без да бъде информиран предварително, без да има право на обжалване и без да бъде, му бъде предложена альтернатива има друга институция, освен всъщност няма друга институция, която може да се вземе с този въпрос. Защо ние твърдим, че въпросът е нерешен? По три причини. Първо, ако мнозинството от британците бяха гласували за отхвърляне на европейското си гражданство, бях, можехме да очакваме, е, някакви, е, е, някакви доказателства за този термин в подготовката за кампанията преди референдума. Ако беше казано, ако проверите списъка на домакинствата или изборните, документите на изборния, изборния закон, който залага правилата или към, към, към, документите около кампанията за напускане или за, за оставане, нито дума няма за гражданство правителството. Сега възниква този въпрос. И въпреки това, че е, е, първото право на европейските граждани, свободно движение на хората е изключително важно, бе, изля, изключително важна роля в тази кампания, тук не става дума да се оспорва референдума или не. Просто да кажем, че тази тема, този аспект липсваше изцяло. Е, това беше първият проблем. Вторият проблем – е, че е, тези пряко засегнати, пряко засегнатите нямаха, нямат право да гласуват. Моят случай е такъв. Аз живея в чужбина, в Европейския съюз вече от 15 е, години, над 15 години, Нямам право да гласувам в собствената си страна. И това не е дреболия. Е, гражданството в Европейския съюз може да промени и цяло живота ти. Е, моята самоличност, е, моята, мой личен семейен живот е организиран около това. Професионалният ми живот зависи от това. Дори интелектуалния ми живот, ако щете, е, ако, ако е, ви трябва четиво за, за, за приспиване, ще ви, прочета, ще ви изпратя книга за европейското гражданство. Нормално ли е да бъде лишен някой от е, статут на европейски гражданин чрез решение, по което той не може да гласува и да вземе отношение? Третия проблем. Много хора биха казали, Добре, процедурата не беше безупречна, е, демокрацията не е, е най-съвършената форма на управление, но има ли значение това? Има, разбира се, защото европейското гражданство не е някаква марионетка, не е някаква е, кукла на конци, зависимо от националното гражданство. Е, Puppet on a String, кукла на конци е една, е, един шлаг, една песен, която е спечелила Евровизия преди много години. Това, което аз обаче искам да кажа, на случая Европейския съд – е, очудващо е, е до каква степен Европейския е, съд отсъства изцяло в случая Брексит. Защото в случая с Ротман и Замбрано Европейския съд описва европейското гражданство като основен статут, фундаментален статут. Това не е е, едно е, само е, задоволяващо се гражданство, гражданство само по себе си. Това е първото транснационално гражданство в модерната епоха. Ето защо е толкова важно. То, то е нещо много повече от право. За редица и все по-голям брой млади хора нещата опират до участие, до принадлежност, е, ключа към осъществяване на, на европейската мечта, която опасно има опасна тенденция да изчезва, да се стопява в европейските институции. Поставям въпроса по две причини – непосредствено след референдума чувахме шумове от Европейския парламент е, в полза на някакъв вид асоциирано гражданство. Каквото и да означаваше това, то така е, разбуни духовете. Беше добър начин да се провокира дискусия, но вече заглъхна. Никой не говори за това в Европейския парламент. Мисля, че вие в е, известен смисъл сте изправени пред избор и Доната Хюбнер го каза добре тази сутрин. Възможно ли е да запазим всички европейски права? Не е, само тези, които е, се съдържат в съобщението на комисията от края на май, но и други, други е, е, права. Е, възможно ли е тези, които могат да бъдат гарантирани, да бъдат е, отделение от европейското гражданство, което ще загубим. Аз ръководя една консултантска служба в последните 12 години. Трябва да ви кажа, че по този начин ние сега посяваме нещо, чието плодове ще женат, ще събират поколения след нас. ще бъде цялата тази процедура ще бъде ужасно е, време е, емка и, и, и скъпа. Е, администрациите нямат ресурс да се преборят с 5 милиона души, една трета от тези, които е, живеят в е, една или друга държава членка, е, от една или друга държава членка в, в, в една или друга държава членка на ЕС. Това е някаква колосална задача. Когато говорим за основни, за основни права, не, не, не, всички непредсказуеми сценарии, които могат да възникнат в семействата, в професионалния живот на хората, наистина тук сега залагаме е, една бомба с закъснител, с, с е, е, и поколения след нас ще чувстват ефекта от всичко това. Ако, можем, ако можете да запазите статута на европейски граждани и ако това зависи от Европейския парламент, всичко ще зависи от е, след това е, е, от, от това. И вместо да се борите за всяко отделно право по, всяко право по-отделно, ако се извоюва стабилност на статута на, граж, на европейски граждани, мисля, че това ще реши въпроса. Другата причина, поради която Европейския правил трябва да се вземе с европейското гражданство и трябва да приеме такова, е, че въпреки, че документа за с, с, е, основните права, е, за което чухме тези сутрин, е, е отличен, там, е, въпреки всичко, не се споменава европейско гражданство. И ако има някоя институция, която трябва да се е, поеме този въпрос, мисля, че това е Европейския парламент. Благодаря. Köszönöm szépen én is. Kérdezem a kollégáktól, jár много ви благодаря. Господин Яр, имате думата. Е да, добре е, че тази тема е на дневния ред днес. Преговорите започват е, и е, трябва наистина много да внимаваме е, какво ще е, се случва в областта на правата на човека в двете посоки. Е, аз е, мисля, че попаднахме в един е, тактически капан в този случай. Европейското гражданство не изигра никаква роля при Брексит. Аз си мислих, че въобще Брексит няма да се състои поначало. Мислих, че ще е много близка, близък резултата между да и не, но че няма да, да се случи. Тези, които проявяваха интерес към Брексит, вече е, го правиха от чисто политически интерес. Е, това не беше е, добра тема по принцип. Така че сега трябва да внимаваме много добре е, правата на гражданите е, от двете страни да е, не бъдат е, за, е, накърнени, да бъдат засегнати. Имам предвид е, е, британци в европейските е, държави членки и обратното. Е, сега е, трябва да внимаваме е, понятието държавно гражданство и когато говорим по този, този въпрос, трябва да е, внимаваме много, е, защото е, е, правата на човека не трябва да се използват, е, не, не, не, не трябва да подлежат на преговори. Економически и други права, да, но по, с правата на човека не можем да правим търговия е, и е, да договаряме. Е, така че аз съм за това да внимаваме изключително много, да си отваряме очите е, е, защото е, тук вече нещата опират до права на, на, на възрастни хора, хора, които са озрели и израснали в Европейския съюз. И е, когато е, поставяме условията си, ние ще поставим условията си на маста на преговори, британците също, но не трябва да пренебрегваме е, именно този елемент в никакъв случай, да, нито да позволим да се разреди по някакъв начин и размие. Имам едно чисто практическо предложение. Знам, че наред с тази петиция има също така много подробен документ, отразяващ всички проблеми. И предвид това, че Европейският парламент ще приеме специална резолюция, може би бихме могли да приобщим и документа, придружаващ петицията, за да може да се използват онези, които работят по проекто текста на тази резолюция. По този начин ще можем да засилим въздействието на петицията. Та имате думата. Благодаря ви. Изцяло съм съгласна с това, което току-що каза колегата. Бих искал да се спра на кратко върху целият въпрос, свързан с демокрацията. Мисля си, че е много важно това. Говорихме малко за това тази сутрин, но не съм сигурна, че изцяло разбираме нещата, защото хората, които дойдоха тази сутрин, граждани на Европейския съюз, живеещи в Обединеното кралство, не можеха да гласуват на референдума. И избирателното право в такива случаи както и при парламентарните избори, не обхваща хора, които не са граждани на Обединеното кралство. Тези хора, които живеят постоянно или много дълго време в Обединеното кралство, са били лишени от правото си на глас. Мисля си, че когато подготвяме резолюцията, мисля, че от името на парламента трябва да се спомене този факт, защото тези хора, граждани на Европейския съюз, всъщност нямаха възможност да упражнят правото си на глас и това е много важно. Благодаря. Следващия оратор. Дали има желаящи да се изкажат? Добре. Ще оставим тази петиция отворена. Благодаря ви, господин Венебълс. Вашата петиция остава отворена. И ще обърнем голямо внимание на това, което ще се случва. И разбира се, ще ви информираме за всички нови събития. Според правото на Еврейския парламент е, се води протокол на всяка петиция, така че е, за това е важна всеки ред от всяка петиция. Вашето мнение е също. Е, и ние е, ще проследим движението на всички петиции с голямо внимание. Е, когато ще формулираме становище на Европейския парламент. За това ви благодаря много за активното ви участие. Е, скъпи е, господин Венебълс, ние ще започнем диалог и с вас в момента, в който вече има конкретни резултати от преговорите. Друга петиция. Следващата петиция е от Роберт Вестеней 0802 от 2016 година петиционерът не присъства, е, колегата ни Корбът е, го представлява и е, той ще ни въведе в... ще ни запознае с петицията. Благодаря ви. Петиционерът моли да бъде извинен за това, че не може да присъства днес. От петицията вие знаете, че тази петиция, както и много други, казва, че европейското гражданство ще бъде отнето на много хора, въпреки тяхната воля. И това вежи особено за тези, които са гласували за това Обединеното кралство да остане в Европейския съюз, а да не говорим, че има много хора, които са били лишени от възможността да гласуват при референдума. Петицията правя аналогия между гражданството и националността и посочва, че това са различни, макар и изходни близ, е, правни понятия. И тук става дума за член 13 и член 17 на Всеобщата декларация за правата на човека. Декларацията провъзгласява, че никой не може произволно да бъде лишаван от своята националност. Трябва да има гаранции за гражданите, които не могат да бъдат отнети. И по аналогия, казва петиционера, това трябва да се прилага и към гражданството. Така че той моли Европейския съюз да намери начин да позволи на унеси граждани на Обединеното кралство, които го поискат, да запазят гражданството си на Европейския съюз след като Брекзит вече е факта. Процедурната ми молба е да запазим тази петиция отворена и също така да я насочим към комисиите по конституционни въпроси и по правни въпроси. искам да подчертая, че ще бъде още по-уместно да се разгледа този въпрос от Комисията по конституционни въпроси, защото подобно предложение може да поиска промяна в договора. Но, както господин Веневелс посочи, ако е възможно тази възможност да е на лице без промяна в договора, трябва да се произнесе по това Комисията по правни въпроси. Така ли че трябва и двата варианта да бъдат разгледани. Господин Гифер Ховстат, който представлява парламента при преговорите за Брекзит, работи в Комисията по конституционни въпроси и неговите колеги, както той каза, разглеждат много внимателно тази идея. Ще допълня само, че всички тези петиции показват сериозна загриженост на много граждани на Обединеното кралство, включително и британски граждани, живещи в Европейския съюз, че те се чувстват европейци, че те искат да запазят връзката с Европейския съюз, така че това е въпрос на тяхното усещане, на техните чувства, но освен всичко друго, техните законни права ще бъдат отменени, ако има напредък по Брекзит. И гражданите искат преговорите по Брекзит да отчетат тяхната загриженост. Единственият начин да бъдат хората абсолютно сигурни, че ще запазят своите права, разбира се, да се спре Брекзита. Има хора в Обединеното кралство, които призовават към това и призовават петиционерите да се присъединят към европейското движение, което стана най-бързо растящото движение в Обединеното кралство през последните месеци. То се обединява и с други организации с стремеж да се спре процеса на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Но ако това не се случи, Очаква се, че след по-малко от две години ще бъде оформен развода между Европейския съюз и Обединеното кралство. Това ще се извършва при надзор, при контрол от страна на Европейския парламент и парламентът ще даде своето съгласие или не. И разбира се, гражданите искат Европейския парламент да гарантира защитата на правата на гражданите в двете посоки. Парламентът има възможност, както и всяко едно правителство на всяка една държава, но парламентът има вариант преди гласуването да насочи споразумението към Съда на Европейския съюз и да попита дали това споразумение отговаря на договорите, включително и хартата за основните права. Разбира се, ако съдът се произнесе, че това споразумение не отговаря на договорите, включително и хартата за основните права, то тогава споразумението ще стане нищожно, тъй като преговорите се ръководят разпоредбите на член 50, т.е. договорът Споразумението трябва да е в съответствие с договорите и хартата за основните права. И ако има дори най-малко съмнение за това, парламентът трябва да бъде готов да насочи това споразумение към съда, за да може да се произнесе съда. Разбира се, това ще означава повече време, но това е един процедурен въпрос и става дума за нещо принципно важно. Това са основните права на гражданите. Благодаря ви. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az, amit a kedves... Благодаря ви. Това беше много интересно. Това, което казахте, господин Корбет, наистина беше много интересно. Независимо от тази петиция, всъщност е, бих казал нещо, което така неофициално би било опасно, ако Европейския съд спе процедурата. Тези, които са за Брексит, ще кажат, че Европейския е, съд иска да ни принуди да направим нещо. Така че аз смятам, че най-разумно да изчакаме 19, да имаме договор на масата и да е, видим вече какви е, е, елементи се съдържат този договор, които може би ще Е, е, увреждащи за, за е, гражданите и тогава вече можем да, е, да кажем е, не, няма да подпишем този договор, защото има елементи, които е, ще се отразят е, отрицателно на е, съответната група хора и е, ще е, по този начин ще е, някакси ще на, на, на, настояваме пред британското правителство да промени е, е позицията си е, по отделни въпроси. Това, разбира се, е мое мнение само. Е, е, не може да се направи нищо преди да приключи процеса. Този е, референдум е, води е, за, до излизане на Великобритания е, и това излизане не може, този процес не може да бъде, да бъде от тук или от Люксембург. Трябва да го направят британците. Значи отново петицията остава открита. Имате думата вие. Ако ми позволите, господин председател, ще отговоря на току-що казаното от вас. Разбира се, от политическа гледна точка много по-добре Брекзита да бъде спрян, но това решение може да се вземе само от Обединеното кралство. Но, що се отнася до гарантирането на това, че всяко едно споразумение по Брекзит гарантира правата на граждани до двете страна, гражданите на Обединеното кралство, независимо от това дали те живеят в Обединеното кралство или не, и правата на гражданите на Европейския съюз, независимо от това дали живеят в Обединеното кралство или в Европейския съюз, че техните права не са засегнати. Каквото и да се случи с процеса на Брекзит, Европейския парламент е длъжен да гарантира това, гражданите да не изгубят правата си. Разбира се, съгласен с вас. За това и е, работата на комисията по петициите е толкова важна защото ние сме контакта с гражданите и е, трябва да поставяме на дневен ред е, тази тема е, непрекъснато. Тази петиция, както казах, остава открита е, и е, когато има нещо конкретно в преговорите, някакъв конкретен резултат, ще се върнем на нея. Следващата петиция, следващата петиция е внесена от, е, подписана от Едвард Уилямсън. Отново се отнася до Брексит. Е, вносителя ще е, представи. Имате думата. Дали господин Уилямсън е тук? Къде заповядайте. Дали ме чувате? Тази петиция беше подадена след референдума и може би тя вече се отнася до нещо, за което ви вече говорите, това ще ви помоля да проявите търпение. И се обмислят последиците от тази политическа авантюра. Ние виждаме, че има противоречие в това как се представя позицията при преговорите. Няма да говоря за последиците за договор, само искам да кажа следното. Тази сутрин чухме мнението на гражданите Европейския съюз, гражданите Обединеното кралство в Европейския съюз, които бяха лишени от правото си на глас, но също така и гражданите на Европейския съюз, Обединеното кралство, които, за които последиците ще са най-тежки. Мисля си, че също е важно да Мислите също така и за гражданите на Обединеното кралство, живещи в Обединеното кралство, които биха искали да реализират на практика идеалите на гражданството на Европейския съюз, независимо от това какво може да е решението на правителството. Също така искам да подчертая, че аз смятам, че разбира се, днес имахме сред нас представители на политическите партии в Обединеното кралство, лейбаристката партия, също така Шинфейн от Ирландия беше представена. Целият този дебат наистина проведе много разделителни линии. Това въжи и за моя живот. И мисля, че ако има нещо положително целият този процес е, че съм се срещал и съм говорил с много хора в Обединеното кралство, с които иначе не бих се запознал. Мисля, че в момента Обединеното кралство преживява период на размисъл – Надявам се, че след този период демократичните ценности ще са непокътнати и здрави разум ще възтържествува. Ако това не се случи, мисля си, че позицията на Европейския съюз за гражданството на Европейския съюз за хората, живеещи в Обединеното кралство, били те граждани на Европейския съюз или Обединеното кралство, живеещи в Обединеното кралство, ще помогне да се изцелят раните, нанесени на хората в този тежък процес. Моля Европейския съюз, Европейския парламент да бъдат великодушни, благородни в условията на дребнави провокации. Не знам колко от вас четат британските таблоиди, но определено те са показател за тона на политическия дебат, но искам да ви помоля да осъзнаете, че това не е единствения аспект на политическия дебат в Обединеното кралство. Също така си задам въпроса дали условията, които търсим за Северна Ирландия в контекста на споразумението от разпети петък, дали се отчитат интересите на гражданите на Северна Ирландия и може би това, което се предполага за тях, дали това може да се приложи и към гражданите на Обединеното кралство и гражданите на Европейския съюз, живещи в Обединеното кралство. Разбирам, че дебатът за Северна Ирландия е особен случай, но аз мисля, че трябва да се реши значителният проблем там и мисля си, че това може да бъде полезно от гледна точка на принципите, които да се прилагат спрямо гражданите на Обединеното кралство. Също така искам да помоля европейските депутати от обидното казва да бъдат по-видими в цялата процедура. Искам да ги помоля да изградят консенсус. Знам, че се говори в британския парламент за изграждане на консенсус между различните партии. Знам, че става дума за основополагащи принципни въпроси и тук не става дума за политически различия. Затова бих се обърнал към евродепутатите от Обединеното кралство и бих ги помолил, бих ви помолил да убедите вашите политически колеги, независимо от тяхната партийна окраска, да се стремят към консенсус, може би дори у нези, които са заели противоположна позиция, може би те биха искали също така да променят своите мнения. Един от проблемите на този дебат е, че ние се опитваме да проповядваме на онези, които вече са убедени, а може би трябва да се обърнем и към онези, които все още не са убедени. И накрая ще кажа, че разбирам, че има много конституционни въпроси, които още не са обсъдени, но искам да повторя своя, своята най-сериозна искана молба да бъдат включени гражданите на Обединеното казва европейските граждани и мисля, че трябва да сме всички по-едини бъдеще. За това моля да проявите творчески подход, да бъдат бъдете изобретателни. Искам да ви помоля да поемете инициатива, включително и от морална гледна точка, а не просто да разглеждате преговорите за Брекзит като някакви поредни рутинни преговори. Благодаря. Köszönöm szépen én is. Szeretném elmondani önöknek, hogy amennyire én... Köszönöm szépen, és szeretném elmondani... Да ви информирам, Аз наистина внимавам много и следа какво се случва в този парламент. Е, всеки две седмици или веднъж в месеца е, ще има някакво изслучване и има изслушване във връзка с Брекси. Така че в парламента непрекъснато е, нещо се случва. И а, ние следим целият процес с голямо внимание, ще поставим под въпрос всяка подробност, всеки детайл. Имам колега съдия, който каза, който е, има стотици теми, които все още не, не може, не, не са възникнали, които е, в, ще изникват една след друга в процеса. Това е, представете си, процес, който е продължил десетилетия и в самия Европейски съюз процесите бяха много сложни. Аз съм убеден, че е, може да се случи така в британското общество, че мнозинството да си помисли в даден момент е, беше грешно решението и толкова. Е, ето е, нашата е, първа е, петиционерка тази днес каза, че е променила мнението си, така че не бива и тази, този вариант да изпускаме от внимание. Сега британск... колегата има думата. Много ви благодаря. Искам да благодаря на петиционера. Той е от моя избирателен район в Лондон. И искам да кажа няколко думи за Лондон и други големи градове в Обединеното кралство, които гласуваха за оставането на Обединеното кралство. 60% бяха гласувалите за оставането в Лондон, същия беше процент в Шотландия. Нашия петиционер говореше за разделителните линии в британското общество. Мисля, че е важно да говорим и за това. Определено в момента има много сериозен контраст между градските райони, между градовете и селските райони и нарастват различията в британското общество и може би на това до голяма степен се дължи резултатът. Мисля си, че ще бъде много полезно за тази парламентарна комисия да знае, че наскоро е имало допитване до общественото мнение. И те показват, че има промени в общественото мнение, що се отнася до напускането на Европейския съюз. И наскоро имаше такива допитвания, че в момента мнозинството хора съжаляват за решението за напускане. И така, че има промени и мисля си, че това е важно за всеки демократичен процес, защото демокрацията не е просто някаква моментна снимка на нещо, което е застинало във времето. Не, това е един динамичен процес. Трябва да разбираме това, което се случва. Вие сте прав, когато казвате, че британците са тези, които ще вземат окончателното решение. Но това е едно съвместно начинание. Ние напускаме Европейския съюз и има британци, които всъщност не бяха сигурни. И всъщност знаем, че разликата между гласували с съда е, и не е 2%. Така че наистина това е едно решение, което разделя обществото и все повече граждани на Обединеното кралство в момента съжаляват за това решение. И нещата не се подобряват от това, че имаме правителство на мълцинството, което като че ли абсолютно твърдо решило да следва тази линия. Както каза е, нашия петиционер, трябва да мислим и за случая с Северна Ирландия. И как ще бъде решен въпроса с границата? Как ще има от открита граница. Никой не знае. Това е един от многото сложни въпроси в целия този процес. И процесът не се улеснява от това, че споразумението за Северна Ирландия практически се срина. Така че има много вътрешни за Обединеното кралство въпроси, които оказват огромно влияние върху всичко това. И колеги, наистина важно е това да се знае. Е, лично аз никога не съм смятала, че референдумът слага точка, че това е нещо казано веднъж и завинаги. Знаем, че е много сложно да се взимат бързи решения. И когато има една държава, в която половината от населението не иска нещо да се направи, наистина това е практически неосъществима задача. Разбира се, както каза петиционера, този въпрос е във вниманието на тази комисия, но мисля се, че е важно да подчертаваме това, защото позицията на Обединеното казва в целият този процес е изключително важна. се Köszönöm szépen, és együtt fogunk működni természetesen az összes szakbizottsággal, tehát amelyik ö, téma petíciós téma a valamelyik szakbizottságnak a munkáját érinti, természetesen átküldjük majd neki ако и други е, е, ако и други комисии се занимават същата тема, ще работим заедно, разбира се. Искам да благодаря на господин Уилямсън, че е внесъл тази петиция и се възползвам от възможността да, да благодаря на големия брой британски граждани, писали до членове на Европейския парламент, не само британски членове, но и от други страни. И в пленарна зала Ги Ферховщад каза, че е получил стотици имейли от хора казали, че не искат да изгубят правата си на европейско гражданство и че въпросът не стои, не опира до това да живееш в чужбина или да имаш пряко пряко отражение върху живота в резултат от референдума. Те са му казали, че се чувстват европейци и че оценяват добавената стойност на европейското гражданство за тях, британски граждани, живеещи в Обединеното кралство. И това изпрати много силно послание в тази зала и изцяло промени тона на дебата в Европейския парламент. Важно е да го знаем, защото това означаваше, че голяма част от дискусията около европейското гражданство нарасна. Не става въпрос само за тези 4,5 милиона души или милион и половина британски граждани, живеещи в Европейския съюз, или за 3 милиона европейски граждани, живеещи в Обединеното кралство. Стана въпрос за това как британците гледат сами на себе си, британците, живеещи в Обединеното кралство. И това наистина промени нюансите на дебата тук. Имаше преди няколко седмици или месец изслушване за европейското гражданство съвместно между комисията Либе и други комисии. Това стана ясно И за това в предходното си изказване бях критична към участието към днешното заседание, защото на онова изслушване имаше участници, членове от ЮКИП и други евроскептици, и те казаха а, собственото си мнение по много от тези въпроси. И това, което днес ме разочарова, е, че граждани идват в Европейския парламент от отделят си от времето, за да се обърнат пряко към членовете на парламента и е, членовете на парламента, защитаващи позицията за напускане на, на Европейския съюз, нямат време, коража и е, смелостта да се изправят пред хората, поставили тези притеснения под формата на петициите. Мисля, че това е неуместно, нечестно, защото хората са поставили тези въпроси пред Европейския парламент. Всичко това ме ядос липсва. Караме и да говоря политическо кино. Е важно да се каже, че вие сте си отделили от личното време да дойдете тук в Европейския парламент и да поставите тези въпроси. И се надявах някои е, евродепутати, които отделиха много време и много ресурси да е, разкритикуват е, Европейския съюз, да дойдат и да кажат защо са били на това мнение. Искам да кажа, че има много широк междупартиен консенсус в тази институция относно правата на британските граждани и европейското гражданство. След лятото ще ще изготвим една резолюция и ще се уверим, че в тази резолюция не отразяваме само притесненията на 4,5 милиона души, но и отразяваме притесненията на британските граждани в Великобритания, които искат да запазят европейското си гражданство и правата към него. Няма да е лесна тази резолюция, защото това е конституционен въпрос. Ето, поглеждам към Ричард, той постави два въпроса много ясно, но трябва да се признае, че милиони британци гледат, смятат, се смятат за, за европейци и те са губещи, дори и да живеят на нашия остров. Петър. В нашата група нямаме е, британци, но само да кажа, е, когато се появиха заглавия в началото Брексит, е, означава Брексит, моята група е, излезе с резолюция по оттеглянето. Сега, един развод може да се разглежда теоретически и практически аз е, обаче бих ви приканил да продължите да настоявате да прокарвате своите аргументи и в е, Обединеното кралство и тук. Всички факти говорят против Брексит, е, но решението бе взето и е, единството, което мога да кажа и да ви приканя да е, дръзко и смело да продължите да прокарвате е, своята теза не само тук в Брюксел, но и в Обединеното кралство. Колкото до нас, е, ние ще следим е, за развитието на, на е, въпроса и е, ще се погрижим да не бъдат потъпкани човешки права. Не виждам други изказвания. Петициите наистина са много важни. И вашите имейли също. Но в последните три седмици нещо е, се случи в Обединеното кралство. Е, тоест, е, много хора, все повече хора е, са недоволни, е, са недоволни от положението там. Премиера Мей каза, Обединеното кралство е взело решение с е, малко мнозинство и е, сега е, скъпи граждани на Обединеното кралство, дайте ми по-убедителен мандат и аз ще си свърша работата. Какъв беше отговор на британците? Не. Така че аз мисля, че и в британското общество този въпрос е ли открит. Затова е важно да следим отблизо, да не изпускаме от внимание това, което става и е, трябва да правим така, че всеки британски гражданин да се чувства от дома си тук, както и всички други граждани. Е, господин Уилямсън, вашата петиция остава също открита и е, това, което казахме за другите, въжи и за нея. Джонатан Гътерич, е, също британски е, гражданин, Резолюция, е, петицията 1142. Е е, имате думата. Благодаря. Аз съм британски гражданин, живеещ в Великобритания, но петицията ми се отнася до гражданите на всички държави членки. Те има международно измерение. Целта е да се идентифицират най-добрите процеси, когато, която и да било държава членка напуска Европейския съюз, което да е съгласно Всеобщата декларация за правата на човека и хартата за основните права. Това е процес, който да насърчава участие, участието на всички в преговорите и също така и отделни граждани да могат да обжалват решения, нарушаващи правата им. Член 50 от ДФС не обяснява какво се случва, когато е, е правата биват е, изгубвани. Това означава, че случващото се с Обединеното кралство ще установи един прецедент. И ако позволям е, преговорите да са водени от държавната съдебната власт, а не от е, правата на човека, това ще е много злощастно. Трябва един солиден процес. Искам да има пряка комуникация до всички европейски граждани, за да можем да знаем какво се случва и да реагираме. Да се дава обяснение на фактите, чрез които отделни граждани могат да обжалват решения за Брекзит, засягащи ги прако, пряко. Също така трябва в цяла Европа да има изслушвания, включително в Обединеното кралство, на които гражданите да споделят доказателства как ще бъдат засегнати те. Въпросът е морален, но той засяга и ефективната администрация, е, доверието на гражданите и също така отбелязване на напретъка на Европейския съюз в международно отношение и сътрудничество. Трябва да има ясен правен процес, чрез който е, една държава се оттегля от Европейския съюз. За националистите има смисъл да да се прекрати членството в Европейския съюз. Но определене как, определенето на това как ще се оформи този процес е важно, защото то ще се отрази върху европейското конституционно право и по този начин някои граждани на Европейския съюз може да поискат да обжалват някои аспекти от процеса. Европейското гражданство допълва националното. То е едно наднационално гражданство, свързано с националното, но отделно и от него. Като е гражданин, аз виждам връзка между моето национално и наднационално гражданство. Същевременно обаче виждам, че е важно да са отделни гражданства. Знам, оценявам високо правата, които имам като европейски граждани, един от 500 милиона други. Оценявам възможността да участвам в европейски избори и да се защитават европейските достижения. Така че за мен не е достатъчно да се каже, че връзката между национално и наднационално гражданство означава, че когато държавата излезе от Европейския съюз, наднационалното гражданство просто изчезва а, аз се ядосвам, ако трябва да се откажа от това свое гражданство, защото а, то ме освобождава от ограниченията на национализма. Европейското гражданство представлява един социален договор между европейския договор и гражданите му. И прекратяването на този договор трябва да стане чрез преговори между Европейския съюз и неговите граждани понякога е много лесно да се... Не е много лесно да се споделя информация до хората, да им се дава възможност да се изкажат и да се вслушаме в техния глас. Така че не е удачно и етично да се е, прекрати гражданството на милиони хора, без да им се даде възможност да си кажат мнението. Хартата на основните права казва, че е правото на всяко всек, всеки човек да бъде изслушан по мярка, която го засяга, основно право. Възможността да бъдеш изслушан ни дава възможност да работим заедно по този процес, процес с участие на всички, в който се, чрез който се обогатява вземането на, решаван, на решение. И също така се е, от открояват разликите и връзките. Това създава разбиране между различните хора и фракции. Затова искам да поискам от вас Европейския съюз да създаде програма на изслушвания, на които хората да могат да споделят доказателства за това как Брекзит ще ги засегне. Тези изслушвания трябва да са достъпни до всички, във всички държави членки и също така на тях да се представя информация без оглед на на партийна принадлежност, да се съберат доказателства и те да се използват за позицията в преговорите позицията на Европейския съюз. Иронично е, че Брекзит, ако остане така, както го описах до тук, ще ни даде възможност за една по-приобщаваща демокрация, която ще засили отчетността и участието в Европа, както и ще направи по-солидни бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и британските граждани. Трябва да имат европейските граждани справедлива възможност да повлияят на процеса и да го обжават обжалват, ако бъдат засегнати от него. Благодаря. Köszönöm szépen én is. Szeretném önt is biztosítani arról, hogy minden egyes lépés. Я и на вас искам да обещая, че ще обсъждаме всяка отделна стъпка в е, този парламент. Целия, е цялата процедура ще бъде е, прозрачна и, както казах, е, мисля, че и е, тази е, процесът не е приключил. Имаме още е, две години. Много неща могат да се случат. Има ли други изказвания? Колегата тук, моля. Благодаря. Сега ще се изкажа в качеството си на член на парламента, не от името на друг вносител на петиция. Първо, Искам да кажете, че приветствам тази петиция. По въпроса за изслушването на гражданите, разбира се, това е нещо, което тази институция винаги се е опитвала да прави по различни начини и повечето парламентарни комисии организират публични изслушвания по различни аспекти на Брекзит и въпросите, които възникват. Мисля, че вносителя много правилно изтъква, че това трябва да става по един системен начин и то по начин, който да улесни възмож... възможностите на гражданите да бъдат чути. Мисля, че факта, че сте тук лично е, е иллюстрация за тази инициатива. Отделили сте време, пари, за да дойдете тук. Така че трябва да ни се припомни, че има много граждани в Съюза, които нямат възможност да го, си го позволят, дори и да искат. Опасявам се, че имам при покриване в графика и трябва да отида на друго заседание след малко, но ще кажа, че като слушах всички тези петиции, всички от тях, всяка от тях разглеждаща различен ъгъл от проблемите поставени от Брексит, петиции подкрепени от много хора, и да не забравяме, че вносителите присъстващи тук са само върха на айсберга. Всичко това показва колко дълбоки са емоциите по този въпрос. Много британски граждани се чувстват чисто емоционално европей, европейци, но и чисто практически ще загубят много. Така че това докосва нещо много дълбоко от тях и това, което чухме днес, а и на други заседания е изключително важно. Не бива да не му обръщаме внимание. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря и на вас за петицията и за представенето и е, както е, казах, е, оставаме открита и тази петиция. Сега следва петиция 808. Е, имате думата. Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да е, се изкажа днес. Ще ви дам малко контекст. Преди никога не съм се занимавала с политика. Това е първия път, в който го правя. Кръвта ми кипна до толкова, че се от отказах от собствения си парламент, защото вече не вярвам, че националните политици могат да ми помогнат по някакъв начин. Затова се обръщам към Европейския парламент. Аз съм от а, химичната индустрия. Моята работа е да генерирам а, богатства и да облагодетелствам аз съм от индустрията на капиталовите пазари, извинете. И за първи път съм тук като физическо лице. Мисля, че ще обърнете внимание на моя казус. Бих, аз съм ориентиран към резултатите и за това ще дам някои варианти за това как може да се. Раз... Какви посоки могат да се вземат Първия вариант, отразяващ дискусията от тази сутрин, е, че със сигурност не искам да ме използват като разменна монета в преговорите, които текат в момента. Смятам, че европейския проект ще се възползва, ако гражданите на Обединеното кралство останат в семейството на Европейския съюз. В дългосрочен план младите хора на Обединеното кралство ще поискат да, да станат отново членове на Европейския съюз, убеден съм. Бих искал Европейския парламент да определи Брексит като един много специален казус и на базата на това да намери начин за бързо уреждане на въпросите за гражданството на британските граждани, отговарящи на определени условия, условия, които да се определят от съответните органи. Ще дам малко е, от ще ви представя какъв е моят профил. Дойдох в Белгия през октомври 1991 година. Бях командирован тук от моята компания. Ожених се за французойка, дъщеря на поляци. Поляци избягали от Полша малко преди началото на Втората световна война, защото се е наложило да решат дали да останат в Полша или да се спасят при семейството си във Франция. Имам две деца които са носители на два майчини езика, граждани на Франция и на Англия, на, и на Обединеното кралство и е, в момента те следват в университет. Така че виждате, аз съм един представител на, аз съм една иллюстрация на един от най... на, евро, на европейския идеал. И за това разбирате защо съм напълно изключително стреснат от ужаса, който се е, случва в е, британската политика. не мога да повярвам как нашите политици и преса позволяват едни фалши... една фалшива информация да решава бъдещето на Съюза. Ще ви обясня още малко. След гласуването за, по референдума се почувствах като моята полш, полска тъща, която е трябвало да вземе решението дали да бяга или не, защото сега се оказва, че аз имам повече е, вноски в белгийската си пенсия, отколкото в британската. Живея във Франция, но за жалост прекарах една година в Обединеното кралство, така че загубих правото си на постоянно пребиваване тук. Така че е, се надявам Европейския парламент, като вероятно последната демократична институция, ще приеме, че най-простия начин за човек като мен да разреши тази дилема е да получи гражданство на друга европейска държава. Ако можете да намерите някакъв начин да убедите другите европейски държави да приемат това, че Брексит е особен случай, може би ще е, разрешите тази абсолютно произволна ситуация. Много ми се иска да имах ирландски дядо, но имах. Нямам вече право на постоянно пребиваване тук, така че не мога да премина през бързата процедура за гражданство тук. И може да се окаже, че имам френски деца, е, собственост, имущество в Белгия и Франция, за което да ми е необходима виза, до което да ми е необходима виза да посетя. След като дойдох през 1992 година, аз взех решението да остана тук. Може би от правна гледна точка това, което ще кажа, не е точно, но смятам, че за Европейския съюз да използва а, британските граждани в а, Европа в, в хода на преговорите е а, една търговия с гражданството. Не е справедливо. Мисля, че е, Обединеното кралство не обръща внимание на недискриминацията на гражданството, но Европейския съюз ще запази този принцип и много след като Обединеното кралство се оттегли от него. А аз се чувствам като европейски гражданин. Също искам да кажа, е, по личното ми искане за гражданство, това е една лотария. Аз съм кандидатствал за гражданство. Е, четири месеца чакам да получа отговор. Е, сега ще кандидатствам и за френско разрешително за пребиваване, тъй като съм силно притеснен от това, което ще се случи през година и половина. И в момента търся всеки вариант, за да запазя живота, който съм изградил заедно с семейството си. И ще спра до тук. Ще кажа само едно нещо по редица въпроси, повдигнати днес. Когато чух думата реципрочност, която се използва в насоките за преговорите, бях изпълнен с ужас и на следващо място, ако, ако Европейския съюз е достатъчно мил да разреши на Обединеното кралство да остане в съюза, бих предложил следния размисъл. спрете с преговорите преди коледа, за да може гражданите на Обединеното кралство да разполагат с една година, за да бъдат информирани за последиците. Защото последиците от напускането не бяха представени по време на кампанията за референдума и аз мятам, че когато не се познават тези последици, ще има промяна в мненията. Благодаря и извинете, че, за... че го отнех много време. Köszönöm szépen и is, Korbett kolléga parancsoljon. Благодаря. Е, имате думата. Една дума, защото трябва да отида на друго заседание. Петиционера поставя възможността да се стигне до съгласие е, преди коледа по всички въпроси, свързани с гражданството. В първия тур преговори, което ни поставя пред следния проблем – дори е, да следваме принципа, че нищо не е договорно, преди да е договорно всичко, гражданите преди края на преговорите няма да знаят е, всъщност какво ще влезе в сила и какво не и дали договор въобще ще влезе в сила. И това ни кара да си мислим дали не трябва да има отделно споразумение по правата на гражданите, което да се договори още в самото начало на процедурата, а не да е заложник на всички преговорите по всички други теми и глави. Член 50 обаче е, говори само за споразумение, единствено число. Може би това ще се яви правна пречка. В изслушването тези сутрин в е, Комисията по конституционни въпроси обсъдихме въпроса с редица прав юристи и те казаха, че дори дори да се постигне съгласие в следващите три месеца по тази част, в зависимост от е, е, развитието на преговорите по останалите теми, може да се получи обмен на писма между Обединеното кралство и е, Европейския съюз, в което двете страни да се ангажират е, да изпълняват това споразумение, независимо от останалите е, преговори. Е, според мен така струва си тази линия да, да, да бъде поета и да бъде следвана от парламента, защото това ще даде една допълнителна степен е, така, на сигурност е, на гражданите. И е, благодаря ви, извинявайте, че трябва да тръгна. Да, много благодаря. Отново гарантирам и на вас, че е, наистина тук нещата опират до важни принципни въпроси. Е, преговорите, преговорите едва започват и ние вече се занимаваме с тези въпроси, защото става дума за много важни принципи. трябва да се опитаме, ако се стигне до някакво погрешно решение, да, да се постараем да го коригираме. Това може да се случи и тук, а може и в Великобритания да се направи нещо за обрат в решението за корекция. Благодаря. Както ви казах, остава петицията открита и, и, и при вас. Ще следим всичко е, развитието по, е, свързано с, тази, е, с е, този въпрос. Петиция 132 е, е, няма петиционер, който да я представи. 800 е, 32. Е, само е, имате моята е, гаранция, че ще разглеждаме тези петиции. Сега дам думата на на Ева Мария Попчева и Лаура Тилинглик. Благодаря ви за възможността да представим работата си тук. Наистина за нас е привилегия, че имаме възможност да го направим тук пред е, други граждани, които пряко са засегнати от оттеглянето на, е, европейс... на, на Обединеното кралство от Европейския съюз. Двете с моята колега ние е, работехме в Европейската парламентарна подслужба и предоставяхме съответни услуги на гражданите и комисиите в парламента, но независимо от е, поверителния характер на, на работата ни, публикувахме и неща. Е, все още ги няма онлайн, но ще бъдат публикувани следващите няколко дни. Както каза господин Кобът, има две фази и ние говорим за е, приоритетите на първия етап, е, правата на гражданите, финансовите задължения, разчистване на сметките, така да се каже, между Обединеното кралство и, и, и, е, Обединен... и Европейския съюз, въпроса с Северна Ирландия, споразумението Good Friday – е, в нашето проучване обръщаме особено внимание на европейската позиция е, по тези е, три ключови приоритета и разглеждаме последствията от в случай, че не се стигне до, до споразумение. Тоест, не можем да отчетем други сценарии при, за различни споразумения. Сега ще дам думата на моята колега. Добър ден, благодаря ви за възможността да споделим е, резултатите от нашето проучване с вас по темата права на гражданите в контекста на преговорите за оттегляне на Великобритания. Както вече се каза, Okay, I just skipped too many slides. As we all know, the uh, European Council adopted its guidelines. Както знаете, Европейския съвет прие насоки през април, които uh, е, които бяха на, на, на, известни като е, поетапният е, подход към преговорите. Целта беше постепенното от качане, късване на Обединеното красо от Европейския съюз и а, тук а, това ще е фокуса, е, а именно правата на гражданите в, на тази първа фаза. Европе... Е, насоките на Европейския съвет очертаха няколко приоритета на тази първа фаза от преговорите, е, като се включват и приоритетите на Европейския парламент, изложени в резолюцията от 5 април включително, както каза и моята колега, граждански права, финансови задължения и споразумението е, е, Good Friday. Но е, Значи гражданските права водят за себе си и права свързани като свободното движение, равнопоставеност, социална, в областта на социалната сигурност. Аз ще се занимавам с права на е, живеещите в съответните две е, в е, Обединеното е, кралство или тук. Моята колега ще говори за социална сигурност и мерките. Е, ние ще се занимаваме с това какви, са, каква ще, е, какви ще са правните основания и какви са последствията от, е, ще бъдат последствията от Брексит. Както казаха всички тук, ще е много трудно да, да кажем от сега какво точно ще е, стане, какви ще са е, последствията, но е, по, така, се опитваме от е, гледна точка на Венето кралство да изложим е, последствията от е, е, този процес. Вече се каза и си давам сметка, че това е добре известно, че това, този производен е характер на е, европейско гражданство предполага е, граждани на даже на държава членка, който може да бъде член на Европейския съюз според договорите. До голяма степен е, аргументите, които бяха изтъкнати тук в дискусията, в е, полза на някакъв форум за, или форма на европейско гражданство, която да бъде малко по е, включваща като характер. Няма да навлизам в е, е, тази дискусия. Би трябвало да сме подготвени за най-лошия, така най-лошия сценарий. Каква била правния, какъв бил, бил правния съд, ако не се стиг до споразумение и какви едностранни гаранции могат да бъдат дадени от страна Обединеното кралство. Е, Обединеното Значи, какво ще означава е, граждани на Обединеното кралство, които не са граждани на Европейския съюз, е, е как, е, е, е дали европейското законодателство ще се отнася до тях, е, плюс е, националните иммиграционни разпоредби е, на страната, в която живеят. Много сложен е, правен казус. Е, какво имам предвид под е, е, граждани на трета страна? Например, е, е, е, директивата за дълго, дългосрочния е, то местопребиваване се отнася за тези граждани плюс други. За 27-те положението е различно. Те няма да загубят статута на европейски граждани, но тези граждани от 27-те, е, които живеят в Обединеното кралство, вероятно ще бъдат е, е, обект и ще, бъдат, ще попаднат под ударите на националните иммиграционни разпоредби. Може би това е причината, преди която е, толкова е, британски граждани, пък и граждани на Европейския съюз се опитват и търсят е, да приемат националността, гражданството на държавата членка, в която живеят. Германска статистическа служба публикува статистика, според която броя на натурализирани британски граждани 16-та година се е увеличил с 360 на 100. 360 на 100. И това е, ме навежа на казаното от е, един от петиционерите. Пътя, който поемат е, гражданите сега предвид тази несигурност в бъдещето. Бъдещето на споразумението ще има решаващо значение за правата. Отново, ако няма едностранни гаранции, пък и държави членки могат да кажат, е, ние ще бъдем по-благосклонни към хора, когато става дума за приемане на, на е, съответната е, то гражданство. Сега, какво е, каква е позицията на Европейския съюз? Е, която е изложена в работни документи на комисията, документа за основните принципи и граждански права. Какво искат те? Е, в е, тези документи, тези документи е, е, имат за цел да запазят правата на гражданските права след изтеглянето на Великобритания, но на по-късен етап, когато става дума за пенсии за навършени години, е, отново ще възникне въпросът. Е, въпроса за право на пребиваване е, трябва да бъде също да се даде възможности да, за избор след изтеглянето на Великобритания. Би трябвало, това, да, това се отнася и 20, граждани 27-те, които живеят в Обединеното кралство и британци, които живеят в 27-те е, държави членки това трябва да бъдат права, които ще се е, които ще въжат за цял живот. Наистина комисията твърди, че ще бъде гъвкава по тези директиви и е, особено когато се стреми да, да гарантира също ниво защита, както е в Европейския съюз в момента. Такова е тълкуването на Европейския съд. Но тук остава отворен въпросът е какво е сегашното ниво на защита. мисля, че прескочих доста диапозитиви. Няма да навлизам подробно по всички категории е, отразени на този диапозитив присъствах и на сутрешното заседание и е, знае, че много от тези въпроси вече бяха е, обхванати, но само ще маркирам няколко. Е, сегашното положение, как, какъв е, е, какво е сегашното ниво на защита, което получават европейските е, граждани? Правната ситуация е следната. Е, условията за местопребиваване се управляват от директивата за гражданството 2034. Е, условията за пребиваване е, зависи от категорията. Дали става дума за работник, самонает, е, студент, в активна или не възраст работник. Ако си работещ, това е условие да можеш да пребиваваш в държава членка на ЕС съдът в ранната си практика ясно е казал, че е, трябва да има европейска понятие за работник, защото е, има много, е, ако това понятие може да се тълкува много, в много тесен смисъл държавите членки, много от е, разпоредбите няма да въжат и е, тяхното тълкуване, че е, е, работник е всяко лице, което е, търси ефективна заетост е, е, с някакъв е, под, под някакъв договор е, работа на половин работен ден или на частичен работен ден, вече броя на часовете определя статута. Е, да, някои държави членки поставят, залагат минимален изисквания за минимален брой часове или е, е, седмично, или пък минимално заплащане. Съдът не тълкува нещата по този начин. Споразумението за оттагляне е много щедро по отношение на тези, тези, този вид граждани и ако така тясно се формулира понятието работник, мал, малцина ще се ползва ползват от е, тази е, разпоредба. Така че много важно е сега да се е, изясним каква е дефиницията на, на работник. Комисията се позовава на решението и определението на съда в случая. Няма да се спирам на другите категории само ще се спра на въпроса за всеобхватната медицинска застраховка. Знаем, че в много държави достъпът на националната здравна служба не е е възможен. В Обединеното казва също така без всеобхватно медицинско здравно осигуряване не може човек да има достъп до националната здравна система на Обединеното кралство. По този повод Европейската комисия започна наказателна процедура, но все още не знаем как ще приключи това дело. Не знаем дали ще има нещо, което ще се обсъжда контекста на преговорите за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, защото това ще навреди много на всички, които искат да използват правото си на свободно движение. Um, членовете на семействата. Отново по-настоящем членовете на семействата, независимо от националността си, могат да се присъединят към гражданин на Европейския съюз, който използва своите права по договора и за да дадем контекст колко щедро е това, граждани на трети държави в Европейския съюз подлежат на по-стрикни условия, които са разписани в директивата за обединяване на семействата, която се отнася до граждани на трети държави. Вчера погледнах конкретно какво изисква тази директива от гражданите на трети държави и това показва, какво ще изгубят европейските граждани. Тази директива позволява на държавите членки да изискват членът на семейството да докаже, че има стабилни и редовни доходи. Например, държавите членки имат право да и питат дали въпросните граждани имат жилище с, съпоставимо с жилище на подобно семейство с подобен състав в този регион също. Така те могат да поставят изисквания към знаенето на езика, така че при песимистичния сценарий или дори в сценарий, в който не се стига до споразумение, гражданите на Европейския съюз, както и гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз, губят много, що се отнася до обединяването на семейството. Ще пропусна административните формалности. Това е един отделен проблем, но за да спестя време ще дам думата на колегата ми, която ще говори за социално-сигурителните права и правото на равнопоставеност. Както посочиха и самите петиционери, разбира се, правото на пребиваване не е всичко и може би то не означава чак толкова, защото вие може да си кажете, аз ще се преместя в друга държава членка, обаче много са важни правата, които идват заедно с гражданството. И едно от тези права е правото на недискриминация или на равнопоставеност с другите граждани на Европейския съюз. За това граждани на Европейския съюз, който се премества в друга държава членка, има същия режим, както и граждани на тази държава, когато този гражданин на Европейския съюз се мести, за да следва, за да бъде там, живее там като пенсионер или да работи там. Не може да се допуска пряка дискриминация възоснова на националността, нещо, което би било случай, ако вие сте човек, който иска да се премести в обиденото кралство, когато ви се казва, не, вие не сте граждани на обиденото кралство, ще трябва да платите по-висока цена. За това знаем от британската преса, че дори и сега това се случва. Има също така и непряка дискриминация, т.е. законодателството не предвижда различен режим за вас заради вашата националност, но правното действие на тези разпоредби може да бъде много по-отрицателно за гражданите на Европейския съюз, колкото за гражданите обиден дорасъл. Например, един студент, който иска да следва в друга държава членка, различна от неговата, има изискване това лице да има диплома за средно образование от същата тази държава. Разбира се, това ще въжи предимно за гражданите на съответна държава, която иска да отиде да следва лицето. Както каза вече колегата, Европейската комисия ще се стреми да гарантира правата, които се опират върху принципа на равнопоставеност и как този принцип ще бъде защитен по време на преговорите. И става дума за равнопоставеност между гражданите на Европейския съюз и гражданите на Обединеното кралство в Обединеното кралство. Искам да кажа, че в Обединеното кралство има различни категории граждани, защото има граждани по обичайното право и те имат доста права по законодателство на Обединеното кралство, но това няма да бъде цел на преговарящите от Европейския съюз. Те ще се стремят да гарантират равнопоставеност с гражданите на Обединеното кралство, а не гражданите на трети държави. Също така е много важно да има равнопоставеност на гражданите на Европейския съюз и гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз. Също така е важно да се говори за единството, за това, че всички граждани в Европейския съюз на 27-те държави членки. И точно за това има принцип, че няма да има отделни преговори между държавите членки и Обединеното кралство. Преговорите ще се водят от името на всички държави членки. Ние знаем, че ирландските граждани имат традиционно много права в Обединеното кралство и това е закрепено в законодателството на Обединеното кралство и Европейската комисия иска да закрепи тези права от гледна точка на общо пространство за пътуване, т.е. това означава, че няма да има паспортни проверки на границата между Ирландия и Обединеното кралство, но също така ирландските граждани имат много права по силата на законодателство на Обединеното кралство и ако искаме да има равнопоставеност, трябва да помислим дали ще бъдат запазени специалните права на ирландските граждани. Също така принципът на равнопоставеност евентуално ще бъде реализиран в състоянието му, в което посочва съдебната практика на Съда на Европейския съюз към датата на Брексит. Тоест, ако така се случи, това означава, че се ограничава принципа за равнопоставеност и това означава, че този принцип няма изцяло да се прилага към британските граждани, живещи в Европейския съюз и европейските граждани, живещи в Обединеното кралство, освен ако не е решено нещо друго при преговорите сега за социалното осигуряване. Ние можем да говорим за социално-осигурителните права като социални права. Това са доста рисковани термини, хората не обичат да ги използват, но всъщност става дума за социални права. И това реално отразява принципа за равнопоставеност. Ако отивате да работите в друга държава членка, разбира се, вие имате правото да работите там, но ако нямате същите права, както и гражданите на тази държава, които работят там, вие няма да се премести да работите там. Или поне сериозно ще се замислите дали да го правите. Това означава, че има съгласуваност на социално-осигурителните системи в Европейския съюз. И казах вече, че трябва да има принцип на равнопоставеност между гражданите, които работят дадена държава, независимо от това откъде са те. И има само един закон, който посочва, че хората плащат социално социалните си осигуровки в една държава. Това е по силата на европейското законодателство и ще се прилага правото само на една държава. Събирането на всички периоди, това е много важно и за пенсионно-осигурителните права, и за помощите при безработица и също така социалните помощи. Uh, Обикновено за получаване на тези права означава, че лицето трябва да е живяло в съответната държава определено време. Но ако вие работите 6 месеца в една държава, след това се месеци в друга държава и след това работите още 6 месеца и представете си, че тези държави казват, за да получавате помощи за безработица трябва да сте работили поне една година. Принципът за събиране означава, че тъй като сте работили в различни държави членки, вие се събират всички тези периоди и вие получавате право на помощи по безработица, така че това са съвсем важни за практиката принципи. Също така износимостта, преносимостта. Това означава, че ако имате пенсия, може да спенсионирате друга, да няма нужда да живеете в вашата държава и много граждани на Обединеното кралство се възползвали от това си право и са решили да се заселят в Испания и Италия и те могат да получават своята пенсия в тази държава. Съвсем накратко Например, правата на работниците. Както вече казах, равнопоставеността на при всички видове трудови възнаграждения, условия на труд, социално-осигурителните права, социалните придобивки, например, пенсиите, обещетения при заболяване, надбавки за деца. Т.е. трябва чуждестранните работници да бъдат предмет на същия режим, който въжи и за местните работници. В Обединеното кралство има някои придобивки, свързани с работата. Това, например, са кредити, помощи или надбавки, които се дават на работниците за компенсация на ниското заплащане. Това е една система, която се използва до някъде във Франция. Т.е. ниските заплати фактически се повишават от тези придобивки. Те не се дават на хората, защото хората принасят за... и със своите пари в някакви фондове, те се дават на хората, за да помогнат на хората, за да се издържат. По законодателство на Обединеното кралство тези придобивки се дължат само на граждани на Обединеното кралство, не и на чужди граждани. Тоест, ако гражданите на Европейския съюз станат граждани на трети държави, по закон по законодателството на Обединеното кралство, те ще бъдат дискриминирани, що се отнася до тези допълнителни придобивки. Децата на работниците от Европейския съюз в Обединеното кралство имат право до общата образователна система, включително професионалното образование както и децата на британските граждани. Това е много важен принцип. Детските надбавки, нещо, което често се обсъжда, особено по време, вие си спомняте, когато министър-председателят Камерън тогава преговаряше с Европейския съюз, за да може да води кампанията за оставане на Обединеното кралство в Европейския съюз, беше критикуван е, в Обединеното кралство за тази преносимост на детските надбавки, защото ако ви работите в Обединеното кралство, но дори вашите деца да живеят във вашата държава членка, ви продължават да получавате детски надбавки, защото ви имате същите права като работник, който е граждани на Обединеното кралство. Това също беше предмет на преговорите и ще бъде и можем да очакваме, че ако не се стигне до споразумение, това ще бъде нещо, което ще бъде право изгубено от е, европейските работници. Хората, които търсят работа, например, могат да решат, че те могат да се регистрират като безработни в една държава членка. Те могат да взимат 3 месеца, дори до 6 месеца своите помощи за безработни и да търсят работа в е, друга държава членка. Обаче това може да не бъде възможно в случай, че тези права не се отразят в споразумението или не се стигна до споразумение. И накрая. Ще се спра на някои други категории. Говорихме за пенсионерите. Разбира се, техните периоди на трудова заетост трябва да се събират. Ако сте работили поне една година в дадена държава членка, вие трябва да получавате пенсия по старост от тази държава. Тоест, ако граждани на Европейския съюз, вие сте работили в три държави, членки поне една година, имате право на три пенсии. Но ако сте работили 6 месеца в една държава членка, нямате право на пенсия по старост в тази държава членка, но този период ще бъде добавен към други периоди, така че вие няма да изгубите вашите вноски и те ще въжат с изчисляването на вашата пенсия. Още едно важно постижение на правилото за социална координация е здравеопазването. Здравеопазването не може да бъде преносимо, то се предоставя в държавата членка на прибиваването, но тази държава получава възстановяване на средства от държавата, в която се внасят здравните осигуровки. Т.е. британските пенсионери в Испания получават медицинско обслужване в Испания и след това Обединеното кралство възстановява разходи на Испания. Доста се критикува тази система, защото Испания не получава пълно възстановяване на разходите, но доста по-малко. Искам да ви дам пример за това как държавите членки се подготвят себе си към Брекзит Наскоро испанското правителство обяви, че може би ще има промяна в законодателството, така че британските пенсионери в Испания, които са между 300 и 500 хиляди, може би ще трябва да сключват частни медицински застраховки, за да имат достъп до медицинско обслужване в Испания. Като цяло здравеопазването, както споменахме, на нивото на Европейския съюз – предвижда европейска карта, която позволява на гражданите, пътуващи в чужбина, да имат достъп до здравните услуги и това ще бъде загубено, ако няма споразумение за това, ако тези права не бъдат защитени така, както са сега. Така че това са нашите заключения. Като цяло можем да видим, че последиците наистина са много сериозни за гражданите на Европейския съюз, ако тези права не са защитени, но Европейския съюз наистина трябва максимално да се стреми да запази правата такива, каквито са в момента. Благодаря ви. Бих искал и аз да благодаря за представане на тази, това проучване. Много професионално е направено, много добре представено, много беше полезно да чуем всичко това. Ще следим а, работата ви и няма да а, така пренебрегнем това, което ни казахте тук. Сега стигаме до темата а, пенсиониране. Съобщават ми, че петиция 879 е, е, не може да бъде представено от е, петиционер Софи Лейтън. Получихме писмо от нея. Ще го приложим към петицията. Номер е, е Е, е, следващата петиция е 0393 е, с инициали ТЕДЖ, не знаем дали е мъж или жена, петициента. Всъщност той е тук. Господин Теже, имате думата. Аз наистина съм господин. Е, здравейте от мен, дами и господа. Тук съм, за да ви представя е, искането си за защита правата на европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство, относно допустимостта на тези права. И аз трябва да кажа, вече съм работил и в Англия, и, и в Франция. Текста казва, че се плаща е, британската пенсия навсякъде, но ще получите е, увеличение само но ще получите е, пенсионното увеличение само ако живеете в Европейското економическо пространство, Гибралтар или Швейцария, Швейцария или страна сключила споразумение за социално осигуряване с Обединеното кралство, позволяващо увеличение на пенсия. Това се отнася до е, допустимостта. За увеличенията в текста се казва, че това е законодателство, наречено free lock, свободно заключване. Пенсията се определя всяка година в зависимост от приходите, процента в, обедина, в Великобритания, процентното увеличение на цените в Обединеното кралство, както се измерват с индекса на потребителските цени или минимално 2,5%. Така изглежда текста. Е, това е ситуацията в Англия в момента. Сега бих искал да се спра на ключовите думи в тази петиция, които са и в основата на подхода. През 73 година се ожених за френска гражданка именно и същата година, в която Обединеното кралство се присъедини към Европейската економическа общност. Ние живеем във Франция от 1978 година и ключовата дума е Европа. Бяхме в Англия, след което преди 30 на година ни се преместихме в Франция. аз работих в сферата на информационните технологии, както в Англия, така и в Франция и всичките ми договори винаги, взема, винаги е, разглеждаха правата и задълженията. Тоест, това, което имат като права и задължения доставчика и клиента. Единствените ми приходи днес е моята пенсия. И не бих искал тя да се намалява до края на дните ми. А има реална такава опасност, тъй като след Брекзит правителството на нейно величество може да промени изчисляването на пенсията едностранно и нищо не може да се противопостави на това. Съгласно вестник Guardian от 13 февруари тази година, еди около 1,2 милиона британски граждани живеят в Европа. Ключовата дума тук е граждани. Та трите думи са е, Европа, права и задължения и гражданин. За това е, ще се опирам върху тези думи, за да представя своята петиция. Надявам се да можете да я подкрепите и да можете да я отнесете до инстанциите, водещи преговорите по Брексит. Ако имам вашата подкрепа, ще ще потърся е, възможности, за да получа останалите подписите, като доколкото разбирам, трябва да има определен брой пет, подписи. И така по моята петиция. Брексит е задействан и следователно е, има много европейски граждани, които имат право на пенсия в Великобритания. Не бива тя да бъде отнемана, замразявана или намалявана по друг начин. Затова настояваме нашите пенсии да са част от преговорите, за да бъдат те гарантирани до живот. Обединеното кралство трябва да не пипа граждан, пенсиите на британските граждани, живеещи е, извън Обединеното кралство, а в европейски държави. Ако не стане това, след Брекзит, Европейския съюз ще трябва да се ангажира с това. Британското правителство пое ангажимент към европейските е, към своите граждани, живещи в Европейския съюз, за а, своята пенсия за правата и задълженията и работниците бяха задължени да внасят социално-осигурителни вноски. И сега британското правителство има задължението да плаща пенсиите. Трябва този договор да остане непокътнат е, до края на живота на всеки пенсионер. Но има риск този договор да бъде изменен едностранно от британското законодателство е, от това правителство или от бъдещо правителство, както е било при други ситуации, както е, беше и при Брекзит. Днес е, след обед говорихме много за това, че е, сме разочаровани от отношението към основните права в контекста на Брексит. Нейно величество и нейното правителство решиха Обединеното кралство да излезе от е, Европейския съюз. И ем, има задължение да се е, защитават базовите пенсии в Обединеното кралство, пенсии на европейски граждани. Това е, наш, това е задължение и още веднъж ще подчертая, че пенсията е единствен доход за тези пенсионери. Неколкократно е, е, британското правителство е вземало едностранни решения, например, живеещите в европейска страна от повече от 15 години са, бяха лишени от възможността да гласуват на референдума за Брексит. Аз бях такъв случай. Освен това, загубихме около 11% от пенсиите си през май 2016 година поради промяната в курса между евро и е, лири. Ние решихме да живеем в Европейския съюз, така че това, че лирата падна спрямо еврото, си е наш проблем, но това все пак остава проблем. Благодаря, че ще вземете предвид е, това искане в хода на преговорите около Брексит. Благодаря ви за вниманието и за това, че ме изслушахте.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 и трябва да ви кажа, че вашата петиция се приема, тя е допустима по съдържание. Ще информираме комисията е, за нея. Не е нужно да събирате нови е, подписи. Темата остава на дневен ред. Е, имате думата сега. Благодаря ви. Това проследява логиката и на петицията на господин Хикс от преди малко където е, ясно става, е, се вижда как в конкретен личен случай стоят нещата, е, как ще се променят нещата след Брекзит, какво ще е отражението върху живота на хората, ако има добра сделка, защото може да има споразумение, което също да доведе до намаляване на правата на хората. и, и, и да а, промени ситуацията им по отношение на живота, който са избрали да имат. Искам да уверя вносителите, че когато обсъждаме резолюцията за парламент, позицията на парламента за правата на гражданите на Европейския съюз, ще използваме вашите конкретни казуси защо, няма да, само да споменаваме цифри 4,5 милиона. Това означава много хора, но е не лично като пример, не е лична история. И хубавото в нашата комисия е, че сме чули вашите лични истории, които ще можем да използваме като пример, когато обсъждаме позицията на парламента в резолюцията си беше спомената дискусията в Комисията по конституционни въпроси за правата на гражданите и на изслушването между комисията между петиции и комисията по граждански свободи, Гифер Хофштад каза, че от името на парламента той няма да приеме сделка между Европейския съюз и Обединеното кралство, в която не се гарантират правата на гражданите. Това е червената линия, на която парламента държи в рамките на парламентарния си контрол и цялостното му участие в процеса на преговори. Така че ние сме тук, за да ви дадем някакви уверения, колкото и епизодични да са те, поне аз мятам, че трябва да са много по-солидни и моето семейство трябва да получи такива, според мен, за бъдеще, но най-малкото парламента и отговарящия за преговорите за парламента много ясно са казали в връзката си, в контактите си с преговарящите, че трябва да се гарантират правата на гражданите. И сега трябва да разгледаме в подробности какво предполага това. Така че вашата позиция е много полезна, за да поставим въпросите пред преговарящите. Ще ви е, дам примери за какво друго говорим тук в парламента. Днес след обед беше първото заседание в Комисията по международна търговия на мониторинговата група за преговорите, на което не можах да присъствам, защото съм на това заседание. Но в парламента съществува група за наблюдение, която контролира какво се случва по време на преговорите. И вашите петиции дават съдържание и можем да поставяме много конкретни въпроси, когато се обсъждат дадени теми. Ето за това го казвам, за да видите колко важно е, че сте дошли тук, че давате вашето мнение, че е добре, че внасяте петиции и е, казвате мнението си. Защото това помага на парламента да контролира преговорите и да гарантира, че всякаква бъдеща сделка защитава достатъчно ефикасно прави, правата и не води до тяхното намаляване. Късарам се пентето петиция от Нитва Тортюк. Благодаря. Петицията остава отворена. Ще уведомим Европейската комисия за нейното задържание. Ще следим петицията. Стигаме до следващата тема. Програмата Еразъм Плюс и какво ще се случи с нея предвид Брексит. 10 000 подписа има под тази петиция, 147 от 2017 година. Давам думата на вносителя. Благодаря. Аз съм тук от името на компания Young Liberals, за да представя нашата петиция. Надяваме се, че независимо как се развият преговорите, ще е, продължи Обединеното кралство да участва в програмата Еразъм Плюс. За последните години тази програма обединява живота на студентите. Тя създава академичен и културен обмен, е, като това е един изключително обогатяващ опит. Финансовата подгрепа по програмата прави е, достъпно е, образованието в чужбина за редица, за множество студенти. В Обединеното кралство тази програма е много силна. Това е, Обединеното кралство е една от трите най-предпочитани дестинации за чуждестранни студенти и около 300 хиляди британски студенти са работили и учили, са учили в Европа благодарение на тази програма. Опасявам се, че тази програма ще остане в маржа в на преговорите и младите хора в цяла Европа ще бъдат наказани от решения взети от по-възрастното поколение в Обединеното кралство. 75% от младите хора в Обединеното кралство гласуваха да останат в Европейския съюз. Това са хора с многостранна идентичност, които сме се смятат не само за британски граждани, но и за европейски. И е, напускането на Европейския съюз е, нарушава нашата собствена идентичност като деца на европейския пар... Е, проект. Аз много уважавам Европейския парламент от най-ранна възраст, защото в училище се научихме да водим преговори и да водим дебат с студенти от различни европейски страни. Научихме, че един обединен Европейски съюз е по-силен, за да се справи с редица предизвикателства, като изменение на климата и криза с бежанците. Имах възможност да имам стипендия, за да уча политика в чужбина, кое, което ми отвори много врати, които нямаше да имам, ако не се ползвах от академичната и финансова подкрепа от Европейския съюз. И така научих, че международният опит може да промени живота на един млад човек и е, да го постави в пътя на успеха, независимо от това, от от каква среда идва. През е, ноември месец е, трябва да кажа, че имахме кампания, в която участваха над 10 000 участници. И е, там много споделиха как международния опит, международни престой в чужбина е променил живота им. Някои от участниците бяха 17 годишни и не са имали възможност да участват в британския референдум, като те си дават сметка, че възможностите за Еразъм Плюс в момента са застрашени. Нашата организация не може да стои безмълвна в хода на преговорите около Брекзит. Ще се борим, за да защитаваме културния и образователен опит между Обединеното кралство и европейските страни. Надяваме се, че членовете на Европейския парламент и тази комисия ще ни подкрепят, за да имаме статут на страна по програмата, която не е член на Европейския съюз. Тази петиция не, е, петиция не е просто за защитаване на възможностите да се учи в чужбина. А, идеята е да си спомните, че повечето от нас гласуваха за оставане и надявам се да видите някакво бъдеще за младите хора в Медения, в Европейския съюз. Когато Тереза Мей насрочи е, преждевременни избори, всички очакваха тя да ги спечели много лесно, но в това, което се случи, че тя загуби парламентарната си е, парламентарното си мнозинство. Аз съм е, част от младите либерали и се е, боря за европейското бъдеще на Обединеното кралство. Надявам се, че един ден младите хора ще могат отново да поведат Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз. Трябва да се разрастваме и да развиваме заедно с нашите европейски съседи. Ето за това тази петиция настоява да продължите да поддържате участието на Обединеното кралство в програмата Еразъм Плюс и без да губя време ще дам думата на някои от вълшите нашата кампания в този видеоматериал.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 oda mondom abba a kamerába azoknak, akik онлайн. Сега отново е, се предава онлайн всичко. А, всъщност не можах да видя, защото е зад гърба ми лицата добре. Това, което вие видяхте. Е но едва ли при връчването на Гайда Оскар с такова внимание е, гледа, е, е, гледала публиката. Изражението на вашите лица наистина говори много, казва много наводи. Това, което чуваме представителите на британското общество, които желаят да останат тук. Благодаря много за това, което казахме, което казахте. Благодаря за присъствието ви. Е, както казах отново, петициите ще останат от е, е, крити и всички ще получат това видео. Всички депутати в Еврейския парламент ще получат копие от това видео. Това беше последното изслушване. Сега трябва да продиктувам на протокола, е, да, е, да прочета протокола, петиция е, е, съответните е, петиции 827 1225 352 17 700 и така нататък. Всички тези петиции са е, вече е, в, е, стигна и до нашата комисия. Прияти са от нас. И сега послед, следващата точка. Колегата Иви, докладчик по становище Имате думата, скъп, драга колега. Благодаря. Като докладчик по становище на Комисията за петициите за насърчаване ползата на енергия от е, обновяеми енергоисточници, е, трябва да кажа, че Становището бе изработено сред е, е, много задълбочена работа, разследване и проучване на е, отношенията на отдалния гражданин, както и различната документация. Също времено предлага отговор на различни въпроси, които поставят гражданите по линия или чрез петиции, които са получени в тази комисия в този дух. Няколко технически аргументи, но е, реших е, да ги е, да оставя тези аргументи е, да бъдат представени в други комисии по околна среда и енергетика. Е, становището представя е, предлага различни модификации на законодателната рамка и е, Целта е да бъде максимално амбициозно това предложение е, и да отговори на съответните цели е, и заложени в е, показателите за, за обновяемите източници до 2030. ако е, до 2050 година се постигне 100% е, обновяеми, е много сериозна, важна цел е, и за да се бъде постигната, трябва да почнем да работим от днес. Трябва да използваме целта до 2030, която не трябва да е по-малко амбициозна. Е, е, обновяемите енергийни източници в Европейския съюз, е, ако правилно се оценяват и са под платени със съответните правни норми, е, могат да стигнат е, целта от 45% от 2300. Това е целта 45%, е, която искам аз да заложа в това становище. Преди това, че 2020 Европейския съюз е поставил за цел 20% от е, ОАИ. Е, това е, и това е лесно достижимо от държавите членки. Новата цел 45% за 30 година ще бъде увеличение близо 2,5% годишно и мисля, че това е, е добър подход, ако искам да постигнем 50, 100% до 2050 година. не можем да е, вървим напред с предложението на комисията от 27%, е, защото това означава средно увеличение от 0,7% годишно до 2300. Това е, ще е, наложи е, да се работи с много по-ускорени темпове и много повече напрежение в крайна периода, за да се постигне заложената дългосрочна цел. Ако от сега не започне да прави нищо комисията и продължим по-старому, 2300 ще имаме 23% от ОИ, а ако започнем от сега, можем да постигнем много по-добри резултати. можем да променим и националните задължителни е, цели, не само е, тези на, е, предложени от Съюза. Значи, би трябвало да направим една преценка и да адаптираме задължителните е, цели национални е, цели. Те са важни фактори за е, националната политика и инвестиции е, в обновяеми източници. В тази връзка искам да засегна друг въпрос, който е обхванат от, засегнат в други петиции стабилност на законодателната рамка, която регулира енергийната политика по отношение на обновяемите източници. Често сме наблюдаваме как се правят ретроактивно промени по един нестабилен, непрозрачен е, начин, което е, не стимулира към ползването на е, обновяеми. Трябва да търсим повече стабилност и една така солидна, стабилна законодателна рамка там ще се е, крият е, рисковете за... Е, тоест, опас, опасенията и несигурността са довели до намаляване на показателите место обратно. Да говорим за спада на доверието на гражданите в обновяемите източници. Е, това е, се дължи именно на честите ретроактивни е, промени в националните правни уредби по този въпрос. Единствената промяна, която трябва да се направи, след е, консултации с обществеността, разбира се, трябва да бъде промяна, която е, е интегрираща и прозрачна. И да се избягват е, промени с задна дата прехода към обновяеми източници предполага и една енергийна система, която е, ще ангажира и включва цялото общество, убедено в ползите й. Е, е, системата трябва да е максимално демократична и децентрализирана. Днес живеем в условия, където едно малцинство държи в ръцете си доставката на електроенергия, а ние трябва да введем един по-демократичен модел. Ролята на гражданите, на потребителите е, на енергийните общности, които и, на производителите и потребителите на електроенергия, е, е, техните е, интереси трябва да са в центъра на вниманието ни. И дефиницията, която искам да се включи в е, становището, като, е, е, именно за обновяемите енергия като общо благо, е съвсем е, уместна на място. От финансова гледна точка също трябва да се насърчават е, самостоятелните потребители и организациите да ползват обновяеми източници. Друг въпрос, който се третира, е, тук е борбата с енергийната поли... бедност. За съжаление, днес е, от комисията ви каза, че 11% от гражданите в Европейския съюз е, са засегнати или рискуват да попаднат в категорията енергийна бедност. това е, обновямите източници е една възможност да се реши този проблем. Това становище също така ще е, доведе до е, разпределение е, на приоритетите, тук това са възм... допълнителни разпоредби за доставката на е, електроенергия, добита от е, альтернативни източници. Това е нещо положително. Видяхме е, резултатите в разработването на обновяеми проекти на национално равнище. И накрая, не трябва да пропуснем въпроса с преките и косвени национални субсидии за гори, твърдите горива. Това продължава, тази практика продължава, а трябва да бъде спряна. Всякакви публични субсидии, преки или косвени за твърдото гориво трябва да отпаднат, ако искаме да постигнем енергиен преход и ако сме за развитието и въвеждането на обновяеми енергийни източници. Аз предлагам да се приеме и одобри текста с измененията. Едно изменение според мен е много важно. Трябва да се споразумеем за това какво разбираме под отпадъци и възстановяване на, на, на е, е, отпадъци, изгарянето на, на е, отпадъци е един е, източник на е, енергия също така. Европейската комисия самата в свое съобщение от началото на годината се позвава конкретно на тези практики в държавите членки. Благодаря. Очаквам да чуя коментарите на колегите и вашето съдействие по е, това досие. Сега Розарио има думата. Благодаря. Аз е, представлявам докладчицата, нашата докладчица по това досие. Ще говоря на английски. Скъпи колеги, благодаря на докладчицата за работата по това становище. Проекто становището е, третира важни въпроси, е, които засягат е, се отнасят до живота на хората, но то не обръща достатъчно внимание на получените петиции. Трябва, според мен, да обърнем повече внимание на получените петиции и проблемите, които са засегнати в тях. Е, важен въпрос е и за разпределението на компетенциите между отделните комисии и аз ще внеса е, изменения в този дух. Един от основните аспекти в тези петиции е молбата за повече правна сигурност, която става дума за обновяеми енергийни източници. Много потребители е, се, не се решават да инвестират в е, ООИ поради различните е, наредби и е, правни уредби в държавите членки. Е, в, а, а, не трябва да, а, да пренебрегваме интереси на европейските е, граждани, когато става дума за този въпрос. Прозрачност и стабилност а, а, са ключови думи в това отношение. Много петиционери а, проявяват, а, изразяват а, а, загриженост, а, когато а, става дума за а, решение да се инвестира в а, а, обновяеми. А, не а, е, достатъчно само да се отпускат субсидии и трябва да се вземат предвид и съображенията на гражданите в това отношение. Благодаря. Благодаря също на докладчицата. Е, е, е, така, едно от нещата, които казаха малко, ме накараха да се за е, смея, а именно да се горят отпадъци е нещо много лошо. Е, честно казано, е, нали, е, дали е по-добре да се депонират е, неконтролирано отпадъци в, сред природата, Не трябва да се затваряме очите за, за действителността и да не преувеличаваме, е, да не преувеличаваме някои е, явления за сметка на други. Но това беше, между другото, аз е, а, Говорите преди мен казаха, че трябва да внимаваме. А е, това бяха и уводните ми думи. Е, това е едно становище на комисията по петициите и е, аз не бих искал да не влизаме в компетенциите на други комисии, така че трябва да стъпим върху петициите и на тази база да се изготви становището. Два ефекта е, трябва да има то, да е по-кратко е, това становище и второто ако има претенции от другите е, комисии, трябва да кажем, вижте какво, имаме становище. Колегите ми от соци... социалисти и демократи вече така имат е, известни претенции, ще трябва ние да е, за е, изменения, ние трябва също да формулираме своите. Моята група е на мнение, че че правната сигурност е много важен аспект би трябвало да гарантираме сигурност за бъдещите поколения, за да може да се инвестира в обновяемите източници. Тук ключовата дума само произвеждащи е също важна. Да не минаваме обаче от една крайност в друга, да не стигнем до позитивна дискриминация, е, старайки се прекалено много. Е, това е горе-долу смисъл и духа, в който ще внеса предложение за изменения. Благодаря. Мисля, че е, настъпи момента да поставим въпрос пред Европейската комисия. Какво мислите по въпроса? Благодаря господин председател. Комисията се радва, че се проявява такъв интерес към е, предложението да се ревизира директивата за е, обновяемите източници. Е, ясно е, че е, ще е дълга процедурата, след като близо 70 комисии от обсъжда това предложение. Е, държавите членки е, е, смятат... Нашето предложение е до 30 година поне 27% от обниваеми изръжици да бъде производствена енергия и целта е Европа да бъде на водещо място в това отношение. Разбира се, потребителите трябва да са в центъра на вниманието. Идея, която докладчика също засяга. По въпроса за целите. Нашето предложение е, стъпа върху заключенията на съвета на Европейс, от Европейски съвет. Предложението трябва да кажа, че въвежда съответните условия за сигурност на инвестициите и е, не е, предлага амбициозни е, мерки в различни сектори, като електроснабдяване, инсталация, е, изолации, отопление, охлаждане и други. Другите предложения в, по чиста енергия за всички европейци също ще допринесат за постигане тези цели. Предложената от докладчика 45% цел – съответства на е, е, залегналите в проект доклада е, цифра, но е по-висока от предложената от ИТРЕ и е по-висока от 30%, която е подкрепена от парламента в предишни резолюции. Ние ще продължим да следим дискусиите в парламента по тези цели. Комисията е напълно съгласна с една от идеите, споделена от е, депутатите в тази дискусия, а именно, че трябва да има стабилност е, на регулаторната рамка. Ето защо предложихме няколко е, члена, за да се гарантира чрез тях сигурност за инвеститорите. Член 6, например, където е, внасяме текст, е, да избегнем е, е, случаи, в които схемите на подпомагане ще имат е, отрицателен ефект върху продукта. Колкото до произвеждащите за собствени нужди, това за първ път е, предвиждаме правото е, за е, потребление и производство за собствени нужди. Смятаме, че предложенията ни дават достатъчни възможности на потребителите, като се запазват компетенциите на комисията за контрол върху държавните подпомагане. Е, смятаме, че сме постигнали баланс, за да сме сигурни, че е, произвеждащите е, за свои нужди не са допринасят за, към намаляване на разходите на енергоразпределителната система. Бих искала да подчертая също, че директивата е, в директивата тази част от текста е премахната, преместена е в друга част, е, в друг законодателен текст, именно е, регламента за, за електроенергията. Значи не е заличен този текст, просто е прехвърлен в друг акт и е, преди да внесе парламента, е, просто го казвам, за да не е, се внасят предложения за изменения по този конкретен въпрос, конкретен въпрос от страна на парламента, защото текстът е факт. И накрая по въпроса за изкопаемите горива. Съгласни съм казахме, че може малко странно да изглежда това, че в директивата са включени тези горива, но искам да посоча, че те не са включени в определението на възобновяемата енергия и те не се включват в целите, свързани с възобновяемата енергия. Те се включват само в изчисленията за доставчиците на гориво за, на горива за транспорт, защото този фактор следва да се отчита при изчислява на декарбонизацията на транспортния сектор. Благодаря ви. Значи е, до 29 юни е, до, 5, до 3 часа след това трябва да се внесат предложения за изменение. В комисията по петиции ще гласуваме на 7 септември. Госпожа Еви, имате ли да добавите нещо? Е, ringrazio и колеги. Много благодаря на колегите. Със сигурност ще продължим да си сътрудничаме, защото въпросите, които разглежда комисията, са същите, които разглеждам аз моят доклад. Е стабилност на правната и нормативна уредба, така както ни припомниха колегите и от други партии и многото петиционери. Смятам, че ще стигна до консенсус в това отношение що се отнася до крайната цел. Европейският парламент може да заеме и трябва да заеме максимално амбициозна позиция, защото много често в преговорите с съвета виждаме, че съветът е твърде неамбициозен. Затова трябва да сме особено амбициозни, за да постигнем по-добри резултати в дългосрочен аспект, нещо, което е добре за околната среда, и за здравето на хората. Председателят, благодаря ви. Мисля си, че приключихме с работата ни за днес. Благодаря ви на всички. Продължаваме от 9 часа. Пожелавам